Well, thank you very much. It's my pleasure to welcome uh, Swiss Secretary. За мен е голямо удоволствие да приветстваме господин Ив Русие, държавен секретар в външните работи на Швейцария. Темата е изключително интересна. Тя надвишава двустранните взаимоотношения. Вчера започнахме да разискваме този въпрос – Той ще засегне някои интересни области, които са от интерес както за Европейския съюз, така и за Швейцария. Също така ще разгледа възможността за сътрудничество в тази области. И така, имате господин държавен секретар. Мерси, мисъл президент, медамс и Благодаря, господин председател. Предварително благодаря за привилегията да говоря пред вас е, за някои съществени елементи от нашата външна политика. Ние, както ще се уверите от моите думи, е, нашите интереси, ние имаме големи, е, значителни интереси с, от работата ни с Европейския съюз. Е, в е, външната политика помага за солидарността, борбата срещу бедността, за мирното съществуване и запазване на околните, на природните ресурси. Тя е средство за постигане на цели във всичките тези области. Ние в Швейцария сме една страна, която разчитаме много на природата, на природните е, богатства. Е, и е, поради това е, наблягаме много на е, либерализация на обмена, търговията, като се опитваме да В този дух Европейски, Швейцарския парламент оказва значителна помощ за развитие на редица страни от развиващи се държави обикновено е, половината от нашата е, външна помощ за развитие отива за тези е, страни. Опитваме се наистина при тези отношения с тези държави да наблягаме на необходимостта от добро управление като на условие срещу помощта, която се оказва. Помагаме им да преодолеят кризата, която засегна всички като се е, съсредоточаваме върху е, управлението и е, в север, северната част на страната, става дума за Мали, Опитваме се да посредничим между е, връждуващите е, сили е, и между държавите от Западна Африка в преговорите в Лагадуго. Проведахме две консултации в, с ООН покрай, във връзка с програма 2000 Швейцария се опитва да в световното е, управление да е, да, обърне, да наблегне и да работи за управление на водите, освен всичко друго. В това отношение е, мога да цитирам един е, проект е, съвместен с Узбекистан, също така и с Ливан, който е особено значим. Този е, подход е, многостранен в рамките на ОНЕ се е, прилага и в двустранен план е, проекта Water Footprint с Виетнам. Опитваме се да помогнем на вьетнамците да съкретат, да намалят е, консумацията на вода с 70, е, на 72% сега глобализацията, е, опитваме се да използваме глобализацията, за да е, разпространяваме е, примата на закона. Две съществ... Два съществени момента от външната политика заслужават особено внимание. Едното е да се прилага международното право на човека, основните права, инициативата за засилване на зачитане на правата на човека би трябвало да е елемент от всички системи на, на, за изпълнение. В е, документ, е, познавате документа за е, военните предприятия и, и сигурността на, на личните данни. Е, това е документ, който получи е, подкрепата на три организации ООН, е, ИСР и Европейския съюз. В с държавите, с които имаме достани отношения, се опитваме да развиваме и да работим за правата на човека. Говорих също така за мирното съвместно съществуване. Това е, тук е, работим по механизъм за уреждане на конфликти. Той е част от е, историята на Швейцария. Швейцария е била свидетел на жестоки граждански войни, по-свирепи отколкото в Европейския съюз и това наложи да имаме стрикни правила за мирно съвместно съществуване в момента. Чрез международни проекти се опитваме да предадем това и в международен план. В е, миналата година проведахме 30 е, е, медиации с Турция, с Румъния и други страни. Не е възможно да се излезе от миналото без да прочетем коректно узорците от миналото и история в това, е, в това отношение. Швейцария работи е, с е, Колумбия за прилагане там на този подход към тълкуване на миналото и историята. Ние сме активни в различни операции на ООН, в Малия, Релекс, Еофор и така нататък. Няколко е, примера е, ще дам. Е, първия арабска пролет. Ние веднага направихме контакти и опити да помогнем на прехода там на институциалните реформи, поставянето на нови правителства и нови институции. След това работихме съвместно с тях по системите им за сигурност сигурност не на една класа или на една партия, а сигурност на всички граждани в държавите там. Оказахме помощ, например, на тунезийското радио, държавно радио, което е, за да стане то радио на целия народ, не само на тези, които са на власт. Направихме стъпки за блокиране на авуарите на бившите диктатори в Тунис, е, Египет е, и Сирия и не беше достатъчно само да блокираме авуарите им швейцарски банки. Това е, не е толкова трудно. По, по-сложно беше тези държави да въведат механизми, с които могат да проследяват е, авуарите и съответно да има начини те да бъдат, средства да бъдат върнати на населението. Разбира се, всичко това е свързано с репатриране на средства от диктаторски режими. Сега в отношенията ни с Сирия отново е, наблягаме на е, хуманитарната страна, подпомагаме е, химическото разоръжаване, унищожаване на химическите оръжия. Този подход не се ограничава само до хуманитарна помощ на място, на и съседните страни, но и също така работим с неправителствени организации, с опозицията, с сирийската опозиция, с една мрежа от адвокати е, по правата на човека в е, Сирия. Е, втората помощ е чрез Арабската лига. Втор канал на подпомагане е именно чрез тях. Опитваме се да обучаваме опозицията в Сирия, за да разбере, да потърси общи е, е, позиции, общи положения, да, да, да, да, за съвместна работа с е, други партии в страната, за да се водят нормални преговори, така че да имат максимално добър резултат. Колкото до борбата с бедността е, и е, отново темата правата на човека. Занимаваме се. Е, Швейцария не губи надежда да се стигне до там Международния съд да разгледа дела, които са му заведени там. бихме искали играхме важна роля след края на разделянето на Европа и в Украина и водим е, доста сериозни преговори и консултации с е, Русия, като в тях поставяме ударение върху правата на човека, свобода на пресата. Ще имаме представители, наблюдатели на изборите в Украина на 16 юни. Работим, е, смятаме, че перспективата за присъединяване на Украина към Европейския съюз е, може би, най-умиротворителният е, фактор, е, както беше и в контекста на Балканите. Отново се опитваме да посредничим между Турция и Армения, между е, Грузия и Армения, за да е, се отслед този вид разделение в Европа. Вчера е, говорихме на някои от е, темите, които засягам сега. Сега само няколко думи. Ние сме четвъртия партньор на Съюза, втория по значимост инвеститор е, е Европейски съюз, 0,5 милиона средства, пари минават границата на Европа, на, между Швейцария и Европейския съюз ежедневно. Това е повече, отколкото по, с Америка или Канада. 2 милиона швейцарски граждани живеят в Европейския съюз, т.е. всичко това говори за една много тясна интеграция. Освен е, процеса на е, сближаване е сложен. Ние гласувахме в за европейското економическо пространство. тогава ние търсим един подход по сектори, по отрасли. Обикновено е, ни обвиняват, че търсим, че се подбираме отделни сфери на е, сътрудничество с Европа, но мисля, че ние последователно работим и е, се мъчим заедно да решаваме спешни процеси поради нашето географско положение в сърцето на Европа. Това налага и митническо сътрудничество, въздушен транспорт през нашата територия и така нататък. Днес подходът, единственият подход, единственият начин за съществуването на, на Швейцария, това е сближаването с Европейския съюз. Това е неизбежно. Можем да направим тук сравнение с бавното така зараждане на политика на отбрана, обща политика на отбрана и сигурност, за да гарантираме тази това мирно съвместно съществуване, първото условие е наш, националната единство. Ние последната е, е, битка в е, Швейцария е, беше през 1805 година. От е, тогава не сме имали е, е, нападения, инвазия. Ето защо ние е, се въздържахме от е, вземане на страна и поддържахме неутралитета си. Толкова дълго се съпротивявахме на присъединяването към ООН. Другия важен елемент на наш, е нашето съвместно, съвместно съществуване на различни нации това почива върху един политически механизъм в Швейцария. Това е властяването на самите граждани и е, след това интегрирането на Швейцария в е, върховни структури. Разбира се, това изисква време. Швейцария е, е това е един парадокс. Между впрочем, е, Швейцария е страната, която не е член на Европейския съюз, но в която държавите, е, в гражданите се произнасят за е, решения на Европейския съюз. Това беше в случая с присъединяването на Румъния и България, отварянето на пазарите на труда за Румъния и България, по Шенген също. Всички важни решения, които се вземат в институциите, търсят съгласието и на гражданството в Швейцария. Сега с, е, федералното правителство е, получи мандат е, за преговори по отрасли с Европейския съюз. Водят се вътрешни дискусии в момента. Дискусията в Швейцария се води от отдавна. Опитваме се, разбира се, да е, изгладим дифер, е, различията, за да може Швейцария да намери място си в тези преглища. Ще приключа с е, следното. Знаете, че Швейцария работи за това Съюза да постига и заедно с Съюза да постигаме своите международни цели. Трябва да ви цитирам един швейцарски автор на немски след като ако напуснем териториите на нашите, на, на, на благополучието, ще се озовем на пътя на сметките. Благодаря ви за вниманието и мога да, готов съм да отговарям ваши въпроси. Yes. Okay. So, Mr. Председателя, господин Галахар, имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин държавен секретар, колеги, използвам предоставената ми възможност да ви приветствам в Европейския парламент – от името на парламентарната делегация, която отговаря по въпросите на Швейцария. Искам да подчертая, че взаимоотношенията с държавите от ЕФТА са най-тясните взаимоотношения, с които разполага Европейския съюз в трети страни. А Швейцария е от изключително голямо значение, важен партньор на Европейския съюз, както и вие казахте, по отношение на стокообмена и е, знаете, че ежедневно се пресича границата между Европейския съюз и Швейцария. Швейцария е третия е, най-голям економически партньор по отношение търговия с стоки и услуги след САЩ, Канада, е Швейцария. И тя е на практика изключително много интегрирана в вътрешния пазар на Европейския съюз. Има повече от 120 двустранни споразумения. Разбира се, Европейския съюз и САЩ имат изключително важни взаимоотношения. Това е много важно казва оратора, но ние имаме и е, много тесни взаимоотношения, близки граници и е, съответно много добри взаимоотношения между гражданите. Следователно, изключително важно е нашите взаимоотношения да се основават на ос, е, здрава институционална основа. И така ще има преимущества както за гражданите, така и за стопанските субекти и в бъдеще. Парламентът изразява своята позиция относно институционалния аспект на взаимоотношенията ЕС-Швейцария в две резолюции, които са прияти 2011 година и 2012 съответно. Основното ни послание е, че бъдещата институционална рамка трябва да гарантира по-голяма предвидимост, както за Европейския съюз и разбира се, така и за швейцарските граждани и стопански субекти. Животът на гражданите и на стопанските организации трябва да могат да извлекат полза по-лесно от споразуменията, с които сключваме. Така че ние приветстваме напредъка, който е постигнат и работим за постигане на разрешение на институционалните въпроси. Използвам предоставената ми възможност да говоря пред вас, уважаеми го държавен секретар, за да ви поздравя относно приемането на швейцарския мандат. Знаете, че консултантския процес е в ход. Швейцарската, швейцарската страна успя да постигне успех по отношение на кантоните и социалните партньори. В този контекст, позволете да изразя е, високата оценка за вашето лично участие в този процес в Швейцария. Знае, че както вие, така и господин Оселиван е, работят тясно сътрудничество. Е, швейцарското е, правителство прие мандата за преговор преговорите през декември и се надяваме се, че Европейския съюз в близко бъдеще може да направи същото. Така че преговорите, надявам се, ще могат да почнат максимално скоро време. Парламентът остава ангажиран с разговорите и диалога между Европейския съюз и Швейцария относно институционалните въпроси. В този контекст е много важно да знаем, че всяко споразумение между ЕС и Швейцария ще бъдат е, изключително голямо значение ще бъдат дискутирани в парламента, а парламента има проактивно отношение относно предстоящите преговори. Ние сме на мнение, че днес, е, имайки предвид новата институционална рамка, трябва да се изгради съвместно с усъвременяване на междупарламентарното сътрудничество между Европейския парламент и Федералната асамблея на Швейцария. Предлагам, че новата, новата рамка да влезе и един междупарламентален стълб между Европейския парламент и Швейцарския парламент, така че те да могат да участват в новата рамка на взаимоотношенията е с швейцария И по този начин аз се надявам, че ще можем да дадем своя положителен принос за напредъка в тази насока. Преди да приключа своите бележки, ако имате възможност, моля ви да ни кажете как стоят е, въпросите, свързани с референдума, проведен на 9 февруари, що се отнася до въпросите за иммиграция. Това е много важен въпрос, както за Европейския съюз, така и за Швейцария. Аз е, очаквам с интерес отговорите на въпросите и е, също така вашата позиция относно разискванията за институционалната рамка аз, е, председателя, сега колегата Анна Гомес от е, групата на социалистите и демократите има думата за две минути. Е, Благодаря, господин държавен секретар. Аз също съм ви благодарна за експозето. Искам да ви попитам, макар че много внимателно слушах това, което казахте, е, относно национална, спецификата на е, швейцарския характер – Въпросът, който обаче остава да бъде решен в преговорите по институционалното съгласие, споразумение с Европейския съюз, е, е въпросът за Европейския съд. Швейцарците, Швейцария не желая да приеме, да го приеме като инстанция, като арбитър, така да се каже. Вихте ли ни ли защо е така? Защото в крайна сметка тук е, нещата е, не опират до, до, опират до интереси на гражданите, но това е едно политическо решение. И другия въпрос, който искам да задам. Бихте ли ни обясните какво е, е какво е позицията на вашето правителство? Защото на мен ми се струва, че вашето правителство е против референдум за квотите мигранти този референдум за квотите е, е, за мигранти, който се предвижда да се проведе на 9 февруари. Аз имам и личен интерес. В Португалия много хора работят в Швейцария. Сега е, поради тази стрикна политика е, все повече е, политиката на економии е, тласкат все повече хора да търсят работа в Швейцария, все повече португалци. Как, какво мислите вие? Как ще протекат нещата в това отношение? Какво значение ще има резултата от този референдум за хората? И последния въпрос Чух внимателно това, което казахте за ролята на швейцоване на придобити чрез престъпна дейност средства от Африка и така нататък. Благодарни сме за това, но се питаме, въпреки всичко Швейцария за много държави, за Португалия във всички случаи, представлява все още един огромен фискален рай И, и от този е, фискален е, данъчен рай се ползват е, те, и това е мнението, възприятието на хората, че вие се ползвате и средствата, печалбите остават в Швейцария. Сега, чрез двустранното споразумение, ще бъде ли възможно да се посочат тези лица, които избягват плащането на данъци или е, техните имена ще останат е, тайна. Е, как, как виждате, как гледате на това? Ще помогне ли това по някакъв начин за борбата с изпирането на средства, на пари? Благодаря, господин заместник секретар, за вашето за вашето експозе. Имам въпрос свързан с това, което казахте за една, един доста деликатен въпрос за о, и, е, и, ИСР, а именно Трансдестрия. Неодавна румънският председател, президент каза публично, че е, формулата 102 е, не е ефикасна и трябва наистина, това показва изцяло не, не, е, колко безполезна е политиката до тук. Каква е, е вашата реакция по отношение на защото доста говорихме за събитията в Транснестрия в този контекст е, е, има една инициатива на е, гагаузите, които са, биха искали да проверят, да проверят референдум в началото на февруари. Какво мислите по този въпрос? Дали в рамките на вашата председателство ще има, ще се направи нещо по статуквото. Благодаря, сър Роберт. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Това е висока част за нас. Е, не говорихте обаче за въздействието на Швейцария върху финансовите операции в света. Е, наскоро прочетохме, че е, не може да се отвори сметка в Швейцария от американец, именно поради връзката с е, опасност е, от е, неплащане на данъци. Това вярно ли е? Искам обаче също така да поговорим и по отношение на европейските членове, членовете на Европейски съюз и, и другите държави. Имам предвид все известната тайна на швейцарските банки Нещо там трябва да се промени, в, е, поне това е мнението на другите страни. Наистина е, е, Андора, Лихтенштайн са направили вече стъпки в тази посока. А, а вие всъщност сте точно в самия център а, на този аспект от а, банковото братство. Бихме желали да знаем какво се случва, какво минава през а, банковите сметки в Швейцария? И освен това, какви са политическите последствия от всичко това за държавата? Благодаря, господин председателю. Председателя, благодаря ви. Госпожа Ядидевска. Ако правилно съм произнасял името ви. Да, благодаря почти. Е, е, коража за произнасянето на моето име винаги високо учения. Благодаря ви, господин е, държавен секретар, за вашето изказване. Много беше интересно. Винаги трябва да се подчертае наистина колко важно, полезно и сложно е измерението на взаимоотношението между Европейския съюз и Швейцарската конфедерация. Е, ние споделяме всичко това. Е, аз имам удоволствието да участвам в делегацията, за която стана дума. И казвайки всичко това, ние тук получаваме в Европейския парламент сигнали, че е, тези чувства не непременно се споделят от всички швейцарски граждани, особено в контекста на свободата на движението на хората, което е проблем, който става все е, по-противоречив. Затова е, Бих искала да се възползвам от факта, че вие сте тук сред нас. Много моля да споделите какви са вашите чувства, какво мислите относно референдума, свързан с, цитирам, масовата иммиграция. Защото очевидно това е част е, от е, вашето конституционално устройство и е много интересно да знаем, разбира се, какви са вашите интереси относно изхода на референдума. Всичко това е свързано с вътрешните въпроси на страната. Но е, много бих желала да зная какво е вашето мнение, мнението на вашето правителство по отношение на този референдум, както и на последващите, защото референдумите не са свързани само с свобода свободното движение на хора, както знаем. Вие казахте, че става въпрос за подбор на най-доброто. Да, има свободи, които са уредени в вече спогодби между Европейския съюз и Швейцария, свързани с движение на капитал, стоки, услуги. добре, но как стоят нещата, свързани с хората? Изглежда, че не можем свободно да разчитаме на движението на хората. Можем да разчитаме на свободното движение на стоки и капитал. Тоест, една от свободите се поставя под въпрос. Какво е по позицията на вашия парламент по този въпрос? Благодаря. Благодаря много за вашето внимание. Председателя, благодаря господин Шваб. Благодаря господин председател, господин държавен секретар. Наистина, вие прекрасно описахте във вашите уведни думи какви са основанията за съвместната работа в, с Швейцария, какви са принципите. Ние уважаваме принципите на вашата работа и политика. За а, с известни резерви а, гледаме на предстоящия референдум на 9 февруари, но 28 държави в Европейския съюз разчитат на съвместната си работа с вас по някои много сложни правни и политически теми. Ето защо ние поставяме ударението върху стойностните неща, основните принципи на съвместна работа на държавите членки е, на, на е, държавите членки в Европейския съюз, е, основният принцип трябва да бъде всички да участват в този огромен пазар, ако искаме да използваме този огромен пазар от над 5 милиона души. Ето защо гласуването, референдума в Швейцария ние гледаме с уважение на е, този референдум, зачитаме вашата правна уредба, но все пак е, е, тук става дума за основни принципи, основни права на гражданите в Европейския съюз и дали няма те да бъдат накърнени е, в зависимост от резултата от е, този референдум. Е, моята колега току-що спомена това. Сега един коментар по повод на това, което госпожа Гомес, социал-демократите, каза. когато, ако тройката е, ви създава е, е, проблеми във ваша държава с преговорите, мисля, че ако желае Швейцария да запази тези отворени граници между държави членки и държави приятелки, би трябвало наистина да помисли и по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Господин Камбел Бембемо. Благодаря. Аз съм а, член на делегацията и част на Международната а, комисия за търговия. търговия. И а, в Великобритания, както и другаде в Европейския съюз, има тревоги и загреженост относно контрола за иммиграцията на гражданите в рамките на Европейския съюз. Бихте ли казали какво възнамерявате да предприемете по-настоящем? в рамките на тези двустранни а, правила, с които можете да ограничавате дългосрочната емиграция на граждани на Европейския съюз. Можете да ограничавате е, броя, можете да ограничавате и броя от новите е, страни и държави членки, например Румъния и България. Искам да ви попитам, докъде сте стигнали тук по този въпрос, пощо по отношение на е, нормите за движението на хората и какво ще е променено промени референдума. Дали ще имате още по-сериозни ограничения, например. И на второ място, какво е съотношението в общ смисъл по отношение на единния пазар на 50%, 60%? Колко е процента участие в единния пазар? Какво бихте желали да постигнете? Благодаря. Председателя. Oh Имате думата, господин държавен секретар. Гомес, Госпожо Гомес, ролята на съда никога не е поставена ролята под въпрос от е, чрез мандата, който е даден за преговори съдът наистина е единственият орган, който може автентично да тълкува, да дава тълкование на, приспорове. Това не се оспорва. Но тук е, е, е трибуна, е, е, наказателните съдилища, е, чуждите трибунали, това е вече деликатен въпрос за Швейцария, за швейцарците. трябва да ви припомна един е, метод е, в, е, на водене на политика в Швейцария, именно директната, пряката демокрация, контрола, който гражданите пряко управляват върху решенията, които се вземат. И именно всъщност тук опираме до един основен, фундаментален конституционен елемент от политиката на Швейцария. Сега когато говорим за държавния глава на Испания, краля, е, там проблем няма, защото е, за испанците също това е един деликатен въпрос. По същия начин и е, въпроса с чуждите трибунали е деликатен за швейцарците. Позициите на швейцарско правителство е много ясно. Въпроса на, госп... на който зададе, бе зададен. Е, сега, това е начинът по който правим е, политика. Ние не подбираме приятните теми, а това е процеса на вземане на решение и именно чрез него държим, се, държи, се поддържа целостта на страната. Единственото общо в Швейцария между националности са политическите ни институции. Дори когато ние нямаме, е, е, е, ние се сума още преди Польша да се появи на картата, но именно благодарение на политическата спойка се поддържа това единство. Е, швейцарците са гласували 7 пъти по е, европейското законодателство, Пет е, от техните референдумите са били за свободното движение на хората. Малко са държавите в Европейския съюз, които са провели референдум с положителен глас по такива деликатни въпроси. Сега усещането за свободното движение тъй като ние сме част от Европа, ние също споделяме нейните тревоги опасенията, че нещата стават все по-трудни в бъдеще. Това отношение, това е едно възприятие на свод движение на хората, което се отнася за целия континент, не само от Швейцария. Такива опасения има навсякъде. Някои от вас ме попитаха какво би станало, ако референдума, резултата от референдума е да, ако предложението за ограничение е, получи глас да. Правителството няма план Б. То води една много енергична кампания, профсъюзите, всички е, политически инстанции за зачитане на е, принципа на свободното движение и е, срещу ограниченията, които се предлагат на този референдум. Ние нямаме свободно движение на услуги. Имаме само на хора и стоки. Значи с Европейския съюз нямаме споразумение за свободно движение на услуги и капитали. Сега по третия въпрос на госпожа Гомес за фискалния рай. Ние е, поставяме една, ние имаме е, е, данъчни ставки, преки данъци, много по-високи, отколкото другаде. Имаме система, според която Швейцария, в Швейцария една държава не може да, да ползва пряко информация за дадена банкова сметка. Но Даваме си сметка днес, че тази система може да бъде заобиколена и че се злоупотребява с нея. Ето защо ние правим реформи, провеждаме реформи и директивата за е, е, данъчните, е, данъчните директива е нещо, което ние се опитахме, постарахме да введем още преди в Европейския съюз. Целта е да се постигне това, защото граждани, данъкоплатите надлежно да си плащат данъците, сега в ударението се премества към обмена на информация и тук копирам до въпроса на сър Робертс. Швейцария се дава сметка, че е, нещата се променят. Ние сме готови верно, че малко бавничко, но вече се присъединихме. Е, това, което бихме искали да е да се постигне един международен стандарт. Вие споменахте островите е, в Ламанша, аз бих казал Сингапур и другаде, ако наистина има международна спогодба, международна тенденция за обмен на информация, ние участваме в това, при това условие, ако това е международно начинание, ние ще участваме. Това е всъщност радикалната промяна, промяна в позицията на Швейцария в последните години. Колкото до отделните фискални режими, е, по преговорите по е, кодекса на поведение, знаете, че участваме е, в тези преговори с Съюза, Европейски съюз и съм убеден, че ще постигнем до удовлетворително решение. Сега въпросът за Транснестрия. Ние Бихме искали е, вече да е, работим е, в рамките на две години, тъй като да, председателството, настояваме председателството на ОИСР да бъде с мандат две години, не всяка година, за да има приемственост. Господин Богаевич, сръбския посланник, е специалният представител за Транснестрия. Транснестрия и всъщност Сърбия заедно с нас е, работи по този въпрос. Е, формата 5 е, плюс 2 5 плюс 2 не се поставя под въпрос, обаче от решаващо значение позицията на Русия, която не признава Транснестрия. Знаете отношението и в конфликта с Грузия. И всичко сега виси и се изчаква решението на Украина ако Украина направи, е, в зависимост от това какъв избор ще направи Украина, ето защо е важно да продължим да работим с руснаците, да избягваме всякакви ситуации, които биха преминали границата, демаркационната линия. Но е, в момента е, Сърбия, по време на нашето председателство, пък и в следващата година ще работи по това. Е, сега, господин Шваб, вие ме питахте какво очаквам от референдума, каква ще бъде резултата. Правителството на Швейцария се ангажира много, не само правителството, но и партия партиите също, профсъюзите са се ангажирали много енергично за, с отхвърлянето. Мисля, че това отразява кът, едно общо отношение и съпротива на глобализацията. Тази работна иммиграция е ползвала Швейцария. И ние си даваме сметка за това. Но има и други аспекти на тази иммиграция, които сега се поставят на дискусия. И бих искал да припомня отново, че е, многократно е провеждала Швейцария по тази тема, точно по този въпрос за свободата на движението. по поведението и позицията на правителството на Швейцария е ясна. Аз самия съм е, гласувал и се надявам, че хората ще гласуват да, с да. Ако а, гласуват с не, ще трябва да търсим друг начин, но план Б нямаме и мисля, че трябва да продължим само по тази, в тази посока. Господин Кембъл, вие ни попитахте как ще контролираме иммиграцията. Сега, по повод Румъния и България, сега преговорите се водят и за Харватия по отношение на хората, които идват да работят в Швейцария, ограничения няма да има. Имаме, въвиждаме система от ограничения за трети страни, граждани от трети страни, защото те винаги идват е, накрая и трябва да подложат на една сложна процедура е, да докажат, е, че не могат да намерят работа другаде. Да Отношението на швейцарците какво е? Ако погледнете какви са модификациите в директивата за свободното движение на услуги, различните решения, решенията, които ние имаме, са е, сходни с тези, които търси Европейския съюз по принцип е, компании, които работят в Швейцария, да се съобразяват с местните закони, стандарти за минимално заплащане и така нататък. И този механизъм се въвежда от Швейцария. Това така срещна с известно разразнение от, бе посрещано с известно разразнение от съседните държави, но ние не поставяме под въпрос свободното движение. Само, че то трябва да бъде при условие, ако отидеш да работиш в някаква държава, трябва да спазваш законите на тази държава, както и по минималното заплащане и други подобни. Надявам се, че не съм пропуснал някои от въпросите. Ако съм, простете. Благодаря, уважаеми господин държавен секретар. Благодарим и на колегите и ще продължим работа напред. Сигурен съм, че ще имаме и много предизвикателства, но ще се справим. Благодаря ви много. Well, colleagues. И така, колеги, имаме а, удоволствието и а, бих искал да приветствам с добре дошъл а, негово а, превъзходителство господин Масуд Барзани, а, президент на региона на Кюрдистан. По темата за Ирак ще говорим. Имаме добър пример, който идва от вашата от вашия регион, че има надежда за стабилност, за добро развитие. Вие предвождащите едно добро правителство, което е Ослало пътя с възможности за добро економическо регионално развитие, добро взаимоотношение с Ирак, включително по отношение на сирийските бежанци. Престоят примери през април, избори през април 2014 година и се надяваме една ефективна система на споделяне на правомощията да последва от всичко това. Е, бихме искали да чуем от вас гледащата ви за това как да се възстанови сигурността и безопасността в Ирак е, и как всичко това може да се постигне за, в интерес на а, иракския народ. Искам да а, информирам а, колегите за две неща. Арабски язик може да слушате на 25 ти канал и също да ви информирам, че а, нашият гост трябва да а, напусне в 5 часа точно, защото иначе ще закъснее. Затова а, ви давам думата. Благодаря ви много, че ме поканихте на, тази, на това заседание. моя далечен арабски език. Ще се възползвам от възможността да говоря арабски. Благодаря за поканата. Без съмнение Европейския съюз играе твърде важна роля и наистина има много потенциал в отношенията между Европейския съюз и нашето регионално правителство в Ирак. Това е във всички области, не само в економиката и търговията. Както знаете, Имаше споразумение между Федералното иракско правителство и Европейския съюз. Надяваме се Кюрдистан да играе е, своята роля в рамките на това е, споразумение и за укрепване на връзките между Европейския съюз и нашият, е, нашия регион, както и между парламентите нашия регионален и този на Европейския съюз. Ще ви информирам накратко е, за трагичната ситуация, положение на кюрдския народ. Кюрдския народ е, е жертва на множество враждебни кампании, срещу, от страна на иракското правителство. Химически оръжия, подложене на глад е, от 180 хиляди души са разселени, изчезнали в резултат на тези кампании – намерихме 4000 трупа в е, един общ гроб на юг, в южната част на Ирак. Търсим е, и други изчезнали безследно. В момента и по-скоро извън тази кампания 5000 деца и жени са загинали в, само в едно село Халапша. Няколко секунди е било необходимо след, след едно химическа, след химическа атака. В Курдистан ние сме възприели принципа на толерантност и приемане на другите, на различните. В бунта на кюрдистанския народ 1991 година дадахме жертви. Въпреки това обаче ние обърнахме, открихме нова страница по отношение на различните от нас. Решихме да не мислим, да забравим е, е, миналото и да вървим напред. Благодарение на тази политика на толерантност, на търпимост, региона Курдистан, на Кюрдистан се радва на една стабилност и сигурност. Е, сигурност за голям брой международни предприятия, инвестиции, сигурност за предприятия от чужди страни, които инвестират в Кюрдистан. Например, за да добиете представа за напредъка в нашия регион, преди 2003 е, прихода на глава от население беше 150 500 е, долара, а сега е 5000. Ние сме, се опитваме да въведем демо, демократични институции в нашия регион. Имаме нужда от вашата подкрепа именно за това, именно за създаването на тези нови институции, изградени на една модерна, е, солидна база и се нуждаем от вашия опит в това отношение. Бихме искали да проявите солидарност с кюртския народ за да може наистина това негово право да, се, е, да бъде постигнато. Ние ще правим от, на свой ред всички е, усилия, за да, се, да бъде признат геноцида срещу кюртския народ. Бихме ви помолили и ви молим също да си сътрудничим за откриването на е, представителство на Европейския съюз в нашия регион, тъй като присъствието на Европейския съюз на наша територия ще помогне за, е, за създаване на по-тесни економически търговски връзки с региона. Имаме и други молби към вас. Молим ви да подкрепете политическите процеси в Ирак, по пътя към демокрацията, към въвеждане, създаване на нова конституция и борбата с тероризма в Ирак. За съжаление, тероризмът се превърна в е, феномен от световен мащаб, който застрашава всички. Ние самите сме страдали но не, и не преставаме да се борим срещу тероризма. Нямаме друг избор. Трябва да се борим срещу него непрестанно. Както казах, ние живеем и работим по принципа на търпимостта и разпространяваме култура на толерантност. Жените също така имат своето място в нашето общество и в нашите институции. Благодарение на тази политика и благодарение на сигурността и стабилността в е, региона на Кюрдистан, ние приемаме е, стотици хиляди, 250 хиляди всъщност е, бежанци и християни и араби. Ние приемаме, сме приели 200 хиляди братя, наши братя араби от Централен и Южен Ирак, който бягат и търсят убежище в нашия регион, бягат от тероризма и несигурността в другите части на Ирак. В Кюрдистан има 10 000 християнски семейства, домакинства – Тези към тези семейства се добавят и 26 000 е, други семейства, които бягат от вътрешността на е, Ирак. Трябва да добавим към тази цифра и 15 000 бежанци от региона Анбар, които преживяват е, сериозни трудности там. С други думи, нашия регион се превърна в обежище е, за други иракци, иракчани. Извинете. Въпреки това, международното внимание не е достатъчно по, към тези беженци. Те прииждат в Кюрдистан но не се радват на същата международна помощ, каквато на беженци в други части на света. Не бихме искали да се поддаваме на провокации, ще продължим да водим политика на търпимост и помирение и с другите е, елементи, фактори в иракската политика ще търсим решение, за да укрепим нашите институции. Ние ще се съобразим с Конституцията и ще я спазваме. Ще я приемем и ще я прилагаме. Но, както ви казах, имаме нужда от вашата помощ, от вашето съдействие. Благодаря. И ние ви благодарим много. Сигурен съм, че вашият призив беше чут и сега ще приканя колегите да започнат да задават въпроси, да правят коментари, но моята молба е да се ограничите, колеги, в рамките на минута и половина, защото, както вече казах, негово превъзходителство трябва да тръгне точно в 5 часа. И така, господа, госпожа Гомеш, минута и половина имате. Изключително се радвам да ви видя тук, господин президент Барзани. Вие много любезно ме а, приветствахте в Арбил в 2000, 2008 година, когато подготвях а, доклада на Европейския съюз а, а, Ирак и видях, че в а, Кюрдистанския регион а, имаме един различен Ирак. И наистина много а, високо оценя ролята на политиците от Кюрдистанския регион за това да се запази Ирак. Посетих и други региони и наистина много подкрепям казаното от вас а, за това, че ние тук в парламента имаме много сериозна роля а, да се припознае а, геноцида, който а, е се е случил и също кампанията Амфал. Аз включих това в моя доклад, но смятам, че наистина сте прав. Изключително съм притеснена от докладите, които получавам, информацията, които, която получавам в последните месеци, че а, спазването на човешките права, демокрацията, вие да, казвате, казахте, имате нужда от нашата подкрепа за изграждането на институциите, но а, информацията, новините за това, че има сериозни проблеми в а, региона и конкретно жур, журналисти, които разкриват корупционни случаи и друг вид проблеми, включително престъпленията на честа срещу жените, нещо, което препознахте вече, но не е направено кой знае какво. Другите ми въпроси също са свързани с това. Какво смятате за голандското движение в Турция и последиците от него за кюрдските народ, кюрдския народ в региона, не само в Турция. И също какво е гледището ви за един обеден Ирак във връзка с този допълнителен ефект от войната в Сирия и това, което има тя като последствие в региона на Кюрдистан в Ирак. Благодаря, казва председателят господин Стивенсън, председателят на делегацията в Ирак, минута и половина. Благодаря много, господин президент и е, господин председател. Господин президент Барзани, вие винаги сте добре дошъл тук. Аз няколко а, пъти съм посещавал вашия регион и съвсем напоследък а, се срещнахме с вас през ноември миналата година в Кюртистан. Тогава посетих някой от бежанските а, лагери с а, сирийски бежанци и смятам, че трябва да ви благодарим, да благодарим за регион на Кюрдистан, за работата, която извършва усилията, която лага за бежанците. Не само, че има а, стотици хиляди бежанци от други части на Ирак, по-конкретно християните, на които сте се отзовали с помощ. А, вие сте разпознати като регион вече като а, обежище международно за а, всички и наистина а, много ясно чувам това посла... послание и от вас. Присъединявам се към казаното от госпожа Гомеш. Трябва да ви да се пре, присъединим към вас призива ви за разпознаването, препознаването и признаването на геноцида Амфал. също така трябва да включим и економически аспект. Трябва да имаме а, присъствие при вас. Вие сте прав. Много е ограничено присъствието ни дори в Багдад, така че а, подкрепям това, което казахте и изразявам нашата подкрепа, господин президент Барзани. Благодаря, казва председателят. Господин Пьотеринг има думата. Благодаря, господин председател. Е, господин президент Барзани, наистина искам да изразя възхищението си за, по отношение на това, което правите. Аз е, преди три години посетих една голяма католическа църква във вашия регион и наистина ми направи силно впечатление, че в Абил е, християните могат е, спокойно да изповядат своята религия, което наистина е, малко необичайно в ислямския свят бил съм и в други ислямски държави, така че респект е, към вас е, и вашия брат, който знае, че живее тук в Европа, в Берлин. Аз съм се срещал с него там. Имам един въпрос или по-скоро два въпроса. Какви възможности виждате за себе си, за вашия регион за постигане на мир и в Ирак, и в Сирия, да допринесете за мира в Ирак и в Сирия и каква, как виждате е, перспективата, бъдещето на Ирак и е, Сирия. С най-голямо уважение към вас, наистина, ви задавам този въпрос. Благодаря, господин Ван Бален има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за думите ви, е, господин президент и от либералите на Европейския парламент мога да кажа, че уважаваме факта, че сте направили Иракски и Кюрдистан действително сте го превърнали в едно безопасно убежище за бежанците и за, разбира се, за вашия народ. Няколко елемента границите между Кюрдистан и останалата част от Ирак все още не са а, позиционирани. Как стои въпроса? Ще бъде ли направено това по мирен начин, особено по, от страна на Централното иракско правителство? И втория ми въпрос. Как, в каква степен а, виждате постигането на м, споразумение за а, съседната ви Сирия. Какво според вас можем да направим ние като Европейски парламент и като Европейска общност? Благодаря много. Господин Ван Орден има думата. Благодаря много, господин председател. Добре дошъл на президент Барзани. Три въпроса от моя страна. На първо място, как бихте характеризирали а, ситуацията по отношение на сигурността в Кюртски а, Ирак, а, в във връзка с Алкейда и ПКК. На второ място, какви са трудностите, които все още имате при производството на а, петрол и износа му? И на трето място, един доста по-широк въпрос, как бихте предвидели изменения в политическата география на вашия регион в следните, следващите години? Например, предвиждате ли а, иракски Кюрдистан по-автономен да стане? Как предвиждате взаимоотношенията си с Турция? Дали очаквате промени в Багдад? Това а, ще ви направи ли по-доволни и защо как гледате на тези въпроси? Благодаря. Господин Демес Мекер има думата. Ето тук съм, господин президент. Аз също искам да ви приветствам топло в Европейския парламент. Разбира се, че ние също защитаваме правата на самоопределяне на всички народи, включително кюрските. Вие разказахте за вашата трагична история, но се надявам, че вашата автономна демократична институция ще се радва на успех и за напред. Казахте наистина, че не получавате достатъчно подкрепа за усилията си по отношение на бежанците. Също чух казалното от вас за признаването на геноцида. Но имам въпроси а, за по-широката борба а, за надмощие в региона Сирия, се опитва да се сближи с Турция по много начини от години насам. Много економически мотиви са предоставени. Но централните власти в Багдад, в Ирак е трябвало да стоят рамо до рамо, както с Иран и с, така и с Сирия, което прави вашите взаимоотношения с Турция изключително обтегнати. Така ли е? Как виждате еволюцията на тези процеси в по-широкия регион и а, как се отразява случващото се в Сирия на вашата част а, от региона и как гледате на взаимоотношенията си спрямо а, централната власт, сря, Багдад? Благодаря. Господин Шулц има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин президент, за вашето изказване. Ние също участваме много е, интензивно в развитието на автономията на Кюрдистан в Ирак. В този смисъл от вашите бележки разбирам, от това, което казахте, разбирам, че сте постигнали обществена стабилност, едно стабилно развитие в последните години или десетилетия, което е забележително наистина. И това ме навежда и на въпроса ми. Как може едно економическо, как може да говорим е, за е, успеш, как може успешно економическо развитие и чуждо участие да доведе до това, че да се развие нататък цялата економика на, на Ирак. Това да се е, да окаже помощ и за развитието на, на целия Ирак и как може с вашата, вашите економически успехи, ще, как бихте допринесли за преодоляване на това разделение? И втория въпрос е, да минем от глобалната към регионалната политика. До каква степен вашите е, е, отношения, е, какви са отношенията с кюрското население през граница в Турция, в Ирак и как по този начин, чрез тяхното участие, можете да допринесете за стабилизация на другите съседни страни, например газопровода, който ви свързва с Турция. Как, каква перспектива крие тези отношения с вашето население през граница? господин Петърле, после господин Танок и след това останите колеги. Аз ще повтаря а, своя въпрос. Интересуваме а, вашата визия за по-цялостното решаване на кюрския въпрос в региона. Благодаря. Господин Танок има думата. Благодаря много, господин председател. Добре е дошъл от групата на ЕКР. Господин президент, аз винаги съм се възхищавал на просперитета на демокрацията, която вие изграждате в Северен Ирак, толкова различна от проблемите в южния, южната част а, на а, региона също бих подкрепил европейска делегация в Арбил. Също така приветствам вниманието, което обръщате на сирийските а, бежанци. Въпросът ми е във връзка с а, референдума в Киркук. А, отдавна искам да чуя нещо повече по този въпрос и какво смятате за подобрението на взаимоотношенията с Турция, особено след а, отварянето на тръбопровода. Поздравявам ви не само за тръбопровода, но също така и, че това като че ли а, постига като резултат по-добри взаимоотношения с Анкара. Ако може коментар. Благодаря на господин Танок. Господин Келър има думата. Благодаря много. Господин президент, аз само мога да се присъединя топлото приветствие от страна на нашите колеги и мога само да добавя, че вие наистина го а, заслужавате. Вашето правителство действително видимо допринася за разрешаването на проблемите по един изключително градивен начин. Какви са очакванията ви за а, предстоящите парламентарни избори в Ирак? Ще се презените ли към тях? Как виждате евентуалните резултати? На второ място, каква помощ? Може ли да уточните а, имат, от каква помощ имате а, нужда? После тръбопровода вече беше споменат, но а, какво очаквате да постигнете като споразумение с правителството с Багдад? В Багдад а, по отношение на споделяне на работата и а, петролния износ. Благодаря. Благодаря много. И сега, наистина, последния колега, който ще зададе въпрос, господин Пелдер. Благодаря, господин председател. Господин президент, наистина е чест а, и удоволствие да ви видим отново сред нас. Аз съм ви виждал и преди, включително в Кюрдистан. А, посетих вашия регион. Като протестант Проспоритета и благосостоянието на християнската общност в вашия регион е много важна за мен. Как смятате да интегрирате тази християнска общност? Тъй като ми се струва, че доколкото разбирам, те се движат по-нататък на запад, така че би могло в бъдеще да видим един а, Ирак без християни, което би било пагубно за държавата и за културата. И как бихте интегрирани или как предвиждате да интегрирате християните във вашия регион? Има ли църкви, тъй като получих информации, които ме притесняват? Благодаря много. Имате дълъг списък с въпроси които отразяват нашите интереси, както и колко високо ценим работата ви във вашия регион. Моля, имате думата за отговори и не забравяйте, че трябва да хванете и самолет. شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من توجيه أسئلة إلي وأنا Благодаря ви за всички въпроси до тук. Ще се опитам да отговоря първо на първия въпрос на госпожа Гомес. Бихме искали да изградим демократични институции. Вече сме започнали, е, успяваме да запазим е, гражданските свободи. Всеки гражданин от е, региона, от кюртския регион е свободен да направи свой културен, религиозен друг избор. Разбира се, съществуват и опасности, от, е, има групи, фракции, е, които е, подкопават това единство, но, но се опитваме да се борим срещу нарушение на тези основни е, права и свободи и всички, които са извършили подобни престъпления, е, биват дадени на съд. بالنسبة إلى هناك أسئلة تقريبا مشتركة ولذلك أحاول أن أجيب على някои въпроси се повтарят. Ще се опитам да отговоря общо, на, да ги обединя. Сега положението в е, Сирия, разбира се, то е много тревожно и за нашия регион, и за Ирак като цяло особено пък наистина за нашия регион, защото всичко е, това, което се случва в е, Сирия, се отразява пряко на нашата страна. След 6 е, години стабилност на 26 септември миналата година Ербил беше обект на терористично нападение с происход Сирия. Въпросът е каква альтернатива имаме. Има различни организации, терористични е, звена и клетки, които са доста активни в Сирия. Има е, разклонение на Алкайда, групировки, терористични организации, които представляват е, опасност за Кюрдистан. Трябва наистина да бъдем много е, благоразумни, не трябва да им предоставяме възможност да вземат, да дойдат на власт в Сирия. И не можем да приемем това е, избиване на сирийското, невинното сирийско население. И мисля, че преговорите в Женева ще са повод е, и ще дадат възможност на населението на Сирия да определя, да решава своята собствена съдба. Но боя се, че нямаме особено големи е, надежди и очаквания от е, резултатите от конференцията Женева 2. Надяваме се, че наш дълг е, наш хуманитарен национален дълг е да окажем подкрепа и да дадем, да окажем помощ на нашите братия, които минаха границата и търсят обежище при нас, сирийци. Сега, всеки иракски гражданин е, мисли за това каква е, е альтернативата те е, смятат обикновено терористичните организации са тези, които е, са близо нашата граница и трябва да бъдем изключително разумни и да не овластяваме организации, свързани с Алкайда, да действат е, по нашите граници, тъй като това това пряко ни застрашава. Положението е изключително сложно. Това, което бихме могли да кажем е, че бихме искали народа на Сирия да определя съдвата си и да обесили влиянието на терористите. Беше ми поставени въпрос за границите е, с съседните страни. Какво смята правителството? 104 член на нашата конституция предвижда нормализиране на ситуацията в региона и е, подобряване демогра... с оглед подобряване демографската е, положение в Киркук и на, отвъд. Е, за целта предвиждаме референдум, след като дадахме съгласието си за е, този член, ние нямаме вече никакво съмнение, особено за живота в е, Киркук, че те са, че населението там, е, в този иракски град е етнически, са етнически кюрди. Този член 104, 140 трябва да се прилага. Ние просто нямаме друг е, вариант. Не можем да кажем, че този град или тази провинция е, трябва да се присъедини към Кюрдистан. Просто оставаме е, това решение на свободния избор на гражданите и единството, което искаме е да се прилага член 140 от Конституцията. Този член, който дава възможност е, обитателите на тази, в този район да се самоопределят. كيف أصف الوضع الأمني في كردستان بالنسبة للقاعدة والفككة وصادرات الفككة е, Питате за е, сигурността, присъствието на Алкайда, ПКК, е, експлоатацията на петролните находища и така нататък. Какво да кажа по е, ситуацията за сигурност в е, Кюрдистан? Ние не бихме могли да кажем, че е, сигурността е гарантирана 100% в никакъв случай, но ми се струва, че туристите не биха могли да установят, да се е, установят е, в Кюрдистан. Не могат да основат база като в Мисул, в Мисул или Киркук. Те се явяват тук и там, но да се поддържа една постоянна база в Кюрдистан на практика е невъзможна. Е, разбира се, инфилтрират, проникват на наша територия е, такива, е, това не може да бъде спряно, но все пак е, те нямат, е, е нямат терористична база в нашата, на наша територия. Ние се противопоставяме, устояваме на, на е, тяхните нападки, създаваме една атмосфера на сигурност и стабилност, е, за което говори притока на чужди инвеститори. Е, Ал-Кайда няма перманентна, постоянна база в е, Кюрдистан. Това трябва да бъдете абсолютно сигурни. Но те присъстват по границата ни и ние е, трябва да направим и ще направим всичко по силите ни, за да може е, ПКК да, стигне до, е, да постигне съгласие с сърското правителство и да започне един политически процес. Този процес, резултата от него е много далеч, но е на път, направ... но това е пътя. Мирни преговори. За петролния, износа на петрол, според иракската конституция, е, иракската конституция ни дава право да изнасяме нашия собствен петрол. Разпоредбата, конкретната разпоредба в Конституцията предвижда, е, според Конституцията, газа и петрола са е, собственост на иракския народ. И следващията разпоредба предвижда следното. Ако петрола се намира под почвата на дадена е, провинция, тази е, провинция има правото да управлява съответното находище. Имаме и закон, закон, който сме подписали също, премиера, всъщност е, приложението към този закон от 2007 година, според който и е, Централното правителство и Кюрдистанското правителство ще подпишат е, договор с петролните компании, докато бъде прият новия закон. В момента ние се съобразяваме с тази, този текст от Конституцията, според който можем да, по силата на който можем да строим съответния петролопровод към турска територия. Делегация, водена от премиера замине за Багдад, за да решава този проблем, именно е, да се водят преговори, докато се стигне е, до споразумение. Но мисля, че всички наши действия е, са в рамките на Конституцията. Нямаме намерение да се отказваме от конституционно скрепените ни права дали е, общото положение в Ирак би могло да претърпи подобрение в резултат на всичко това? Е, в резултат трябва да кажем, че през последните 20 години, години много неща се промениха. Сега, дали ще, бъде, ще се постигне подобрение на общо положението в Ирак, е, мога само да предполагам. Само, мога да говоря само за положението в Кюрдистан. Кюрдистан наистина, кюрдите са една нация, която се радва и има същите права като другите народи, с които е, съжителстваме в този регион. Ние не искаме нито повече, нито по-малко от това, което имат те. Не искаме е, раз, отделяне, откъсване. Е, това може да се реши от референдум, разбира се, но горчива е реал, действителността там. И правото на, на Кюрдистан остава да, да иска своята, своите права, но това ще става по мирен път, без насилие в никакъв случай този въпрос е, обаче не може да бъде решен е, с оръжие или с насилие. Това е законно право, което трябва да се зачита, да се спазва. И това смятаме да е, извоюваме и да постигнем по мирен път. Мирен демократичен път. Колкото до атентата, е, атентатите в е, Багдад, е, трябва да ви кажа, че положението в различните райони на Ирак е много сложно. Тероризмът е, е активирал и това се вижда отчетливо. Колкото до борбата с, с тероризма, ние е, тук нямаме различие с е, Багдад, напротив, ние им съдействаме и си сътрудничим в това отношение с тях. Е, очакваме избори на 30 април и се надяваме, че тези избори ще доведат до промени в Ирак, в социално-економическата политика, съответно и в Кюрдистан – и това ще помогне да се преборим с всички тези проблеми. Нашето автономно правителство се сближава с Турция в економически план. Дали това става? Да, вярно е, че има неща, които така стимулират отношенията ни с Турция. Нашите е, отношения с Турция не са във вреда на когото и да било друг. Е, единствената цел е да се стабилизира региона. И ето защо отношенията, е, отношенията между Кюрдистан и, и Турция е, трябва да се поддържат именно на мирно равнище. Имаше и други въпроси, свързани с Сирия, но мисля, че вече отговорих на тях, отговаряйки на предишните, на други въпроси по същата тема. Питахте ме дали бихме могли да помогнем за сигурността в е, други райони на Ирак. От самото начало ние сме помагали на Централното иракско правителство в борбата с е, тероризма. И по други поводи съм казвал, че ние е, сме участвали в операции в Западния Ирак, борба с тероризма там, по граничните райони, между Ирак и Сирия в провинция Мусул, но според мен проблемът не може да се реши едностранно и само с сила трябва да се водят економически, политически, социални и обществени реформи. И това правим всъщност, това се мъчим да правим в автономния регион е, Курдистан. Е, кюрдите са готови да помогнат на Багдад в борбата с тероризма с всички възможни средства. Как е, биха могли да играят ролята си, е, каква роля може да играе Кюрдистан в е, региона с Сирия и Турция и, и други. Ние горещо се надяваме границите между въпросните държави да заприличат на тези е, тук, както между вашите държави, Франция, Германия и другите. Това е важно за всички е, страни в региона. Те трябва да следват примера на Европейския съюз за е, премахване на практика границите и да се вдъхновяват от европейския пример. Не е, е добре, ако страните в региона продължат тази политика на изключване, на, на, на посочване с пръст и на хора, които са различни от тях. И не бива наистина е, да се, е, да се пазят границите е, чрез, с военна сила. Ние получихме едно наследство, което не може да остане в този му вид. Кюрдите в различни страни и е, би трябва, е, води се културен диалог между кюрите в е, пръстите в различни държави и трябва да го продължим. Как би могла да... Това е начинът да се реши кюртския проблем в целия регион. Смятам, че решението е правото на, ав... на самоопределение е, правото на, на е, кюрдска държава, но не чрез е, оръжие, не с насилие, а по пътя на преговорите, чрез диалог. И мисля, че бъдещето ще е, оправдае това, което казвам, ще по, е, потвърди това, което казвам. Имаше времена, когато не. Е, има хора, които не желаят да чуят е, името, думата Кюрдистан, но те нямат основания за опасение. Изключването на, на Кюрдистан няма да доведе до мир и стабилност нито за региона, нито за е, държавите в него. Поставихте ми въпрос за това какво мисля за предстоящите избори. Е, те ще се проведат на 30 април. Както знаете, кюрдите ще участват без съмнение. Ще имат е, списъци е, свои кандидати и резултатите от тези избори ще определят политическия пейзаж Надяваме се, че резултатите ще са добри, че ще има единство, предизборни а, съюзи, но че такова единство ще се запази и след изборите. Колкото до износа на петрол, казах ви, че нашия премьер-министр е, води непрекъснати преговори с Багдад е, и Целта е да се стигне до решение, което е удовлетворително и за двете страни. Водим ние сме гъвкави, но, както казах, придържаме се към конституционното си право да управляваме природните богатства, които ни принадлежат. 10 000 семейства, споменах, е, християнски семейства живеят в е, Кюрдистан, а сега 26 е, милиона 26 хиляди е, станаха тези семейства. Е, християните са иракчани. Те идват в е, Кюрдистан и се радват на пълна свобода. Опитваме се да им помогнем по всякакъв начин. Можете да видите резултати от анкети, е, проучвания, които ще потвърдят е, това, което с факти и данни, това, което ви казвам. В, е, в Кюрдистан ние правим всичко възможно за това християните, християнски смеси да останат в Кюрдистан, като създаваме привлекателни за тях средства, а, условия Те са наистина добре дошли при нас, могат да останат и ние не очакваме от тях да напуснат страната, да не, е, не очакваме от тях да емигрират. Смятам е, също, че е добре и вие да ги е, насърчавате да останат в Ирак. Надявам се, че съм отговорил на всичките ви въпроси. Ако съм пропуснал нещо, моля да ме извините. Благодаря за вниманието. Е, господин Барзани, е, много ви благодаря. Както вече казах, посланието отправено към нас е ясно. Е, желаем ви успех в изключително сложните задачи, които имате да изпълнявате във вашата държава. Благодаря. Много ви благодаря. Colleagues. Колеги, нека да продължим нататък. Следващата точка от дневния ред е докладът собствена инициатива Външна политика на Европейския съюз в условията на културните и религиозните различия. Докладчик е нашия доклад е, Мариета Гианако. Тя е тук. Имате думата, госпожо. Η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας και ανταποκρίνεται πλήρως νομίζω ως ιδέα. Това е доклад по собствена инициатива, който дава обща представа за това какви са целите, които преследваме сега е, е, Дейността и приноса на дейците в условията на културата и религията в различни държави. също това е най-общо е, темата е, различни теми, различни е, връзки между държавите са обикновено приятелски отношения между държавите, но по-конкретно и по-специално говорим за е, използването на, на е, факторите и на културна и религиозна политика в отношенията на обострени на е, отношения. В Европейския съюз, въпреки усилията, на външната служба и на госпожа Аштън не доведе до една единна политика, обща политика в това отношение по теми, дори по теми, където имаме е, споделени ценности, споделени ценности и когато трябва да, бъде представен, да бъдем представени като една общност. Е, аз се опитах да опитам да обобща тези принципи, е, които Европейския съюз би могъл да на които би е, да се, могъл да се опре Европейския съюз по една теории. На практика нещата е, излежат различно. Сега, това е от една страна да политиката на Европейския съюз в рамките на ОНЕ, съвета на сигурност, пък и в други международни организации. Възоснова на политиката на е, интеграция, на кохезия, с, спазване на правата и солидарност в Европейския съюз. Как а, гледат на това трети държави? Господин председател, има една област, в която има предложение за изменения към доклада ми. Това е, е по отношение на диалога с трети страни на институционално и религиозно равнище. Дейността на външната служба в това отношение е известна е, и това ставаше с участието в различни програми, като например програмата Ана Линд, е, чрез е, фундация Ана Линд има и други е, дейности. В Виена, например, е, един проект, както и признаване представителство на Европейския съюз в цял свят и признаване ролята на обществените мрежи. Добре е, че нашето становище е известно. Според мен днес трябва да отчитаме е, други е, е, обстоятелства, които в миналото не съществуваха. Например, сега развитие на нещата в някои африкански региони. Аз, например, трябва да призная, че не съм си е, мислила някога, че исляма може така силно, е, такова силно влияние да има в африканските държави. А днес е, сме свидетели на това, че културата е, и религията е, взаимно се подкрепят с е, своите теории и практики. Културата се променя, а религията не се променя. И темите, които са белязани като догма, догми, които столетия вече, от столетия съществуват, те са закостенели, те не подлежат на развитие и на промяна. А ако няма промяна, няма и откритост, няма възможност за сближаване, за развитие в една или друга посока, е, възможност за сближаване конструктивно на отделни, на различни страни, така че това изглежда на първа гледна точка, е, на, на пръв поглед отрицателно за е, народите, които страдат от това. То е... има много отрицателно явление. Това се отнася, има пряка връзка с положението на жените, например. Тяхното е, които е, обикновено биват пренебрегнати, когато става дума за спазване правата на човека. Дори в демократични държави има общности, които според правната уредба в, в които правната система налага такова зачитане на правата на жените, но това на практика не става. Ние сме на мнение, че стабилните демокрации, които предлагат свобода на гражданите, това е, са е, най-добрия, е най-добрия начин да се гарантират свободите. В е, Европейския съюз това е в полза на всички, в интерес на Европейския съюз и на неговите граждани. Вярно, е, важно е този принцип да се поддържа и спазва и при последните събития, рабска пролет, е, забеляза, е, бяхме свидетели на това, че човешкото достоинство, правата на човека е, могат да бъдат спазвани само в условията на демокрация. Но не можем да изхождаме само от това, че това е възможно в, на Запад и в Европа такъв вид демократични принципи могат да се разпространяват и в други, в е, други страни. Не бива да казваме априори в е, тази тази държава, просто демокрация не би могла да е, съществува. Сега в инфо... общества, които почиват е, на познанията, на информацията, е, това е абсолютно възможно и това е революцията в е, информационните технологии. хората сега по света могат е, да получават информация, която е, преди е, не, не са могли да получават преди години, не са знали какво се крие зад границите на тяхното село. Сега могат да поддържат връзки с цял свят чрез социалните мрежи, в интернет и това е изключително важно. То е положително, има своите положителни и отрицателни страни, разбира се, като всичко друго защитата, за крилата на малцинствата и малките е, общности е, също е важен е, възможност да се борим с културните и религиозни различия. Добре е, ако Европейския съюз тук се присъедини и спазва линията на, и подкрепи е, ръководната роля на ЮНЕСКО в е, това отношение. Е, трябва да говорим за културна демокрация във външната политика. Външната политика, каквато беше преди години, вече не е същата. Тя се промени. Разбира се, економическите интереси са на първо място, но има и други елементи и фактори, които биха могли да допринесат положително в това отношение и връзките между народите, между различните религии, между различните етнически групи биха могли да получат подкрепа по този начин. Наистина, това не винаги е, се отразява е, адекватно на международни форуми. Европейския съюз е, се стреми към разбирателство и се опита да говори един език с Съединените нации, за да се намерят общи пътища и да се културните и религиозни различия да се използват не за разделение, а за единение. Често обаче е, доминира стратегическите интереси. Често моралните е, фактори е, се пренебрегват при стратегията, външна политика. Много държави казват, нищо не може да се направи, тук става дума за традиции, това са културни различия, не можем да направим нищо за тази или онази държава. И е, за този, от това оправдание се крие е, и бездействаме и е, си затваряме очите пред е, е насилие в африканските страни, които, където е, хора се избиват е, или умират от глад, а Европейския съюз трябва да действа трябва да действа в тези региони. Ние трябва да поемем, защото ние имаме своята международна отговорност. Независимо от опасностите, които създава тероризма, най-голямата опасност си остава изострянето на идеологическите конфликти, идеологическото противопоставяне и това, е, когато е, се подсили от е, религиозните религиозния фактор става наистина много сериозно. Би трябвало да се борим с фундаментални те, тенденции, и е, да се опитваме да скъсяваме дистанцията с е, е, общности, където исляма не се практикува в крайна форма. И това се отнася за много географски области. В политиката на Европейската съюз трябва да сме последователни и да наричаме нещата със собствените имена, да говорим за тези проблеми в Европейския съюз. Всички закони, е, които е, са свързани с тази тема, би трябвало да бъдат е, променени така, че да се гарантира свобода на израза, на медиите, на мнението, така че да не, да, да не се приема за даденост е, е, политика, която накърнява правата на човека и това да се е, обяснява с традиции, вековни, културни и религиозни. Благодаря. Благодаря. Председателя. Обръщам се към докладчиците в Сянг най-напред. Госпожа Любчева най-напред. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български. Докладът наистина се опитва да отрази основните принципи на външната политика на Европейския съюз в контекста на културните и религиозни различия на отделните народи и държави. Мисля си, че е, изложението, което направи е, Марията Янако върху е, принципите, на които е построен доклада, дават много по-ясна представа за нейните основни позиции и за основните позиции, които ние трябва да защитаваме на фона на по-краткото съдържание на този доклад. Докладът обръща внимание на основните документи, които определят отношението към културните и религиозни многообразия за функционирането на Европейския съюз и неговата външна политика. Безспорно този доклад има значение за насърчаване на прилагането на тези принципи, които защитават и разпространяват основните човешки и европейски ценности. Не е нужно обаче да промотираме в доклада и чрез него, както и в различни изложения, създаването на нов международен ред. Трябва да определяме международния ред като ред, съдържащ толерантност, зачитане на различията, уважение към традициите, уважение към малцинствените групи, към етническите групи, към по-малките, защото именно това създава предпоставка за сътрудничество и за добре реализираща се външна политика като ред, който се противопоставя на дискриминация, насилие и други елементи, несъвместими с общочовешките културни ценности. На следващо място бих поставила акцент върху това, че всички държави, структуриращи институционално народите и нациите, имат различни културни, етнологични и религиозни основи. Въпрос на утвърждаване на демократичното начало е да не позволи тези различия да повлияят негативно върху отношенията ни с трети страни. Европейският съюз има много инструменти за прилагане на горепосочените принципи и аз мисля, че те трябва да намерят място в доклада. За съжаление сме свидетели на друго различно от това на Европейския съюз поведение, базирано на различна основа на вероисповедание и религия – и това е против нашите принципи в Съюза. Европейският съюз търси сътрудничество между държави с различно вероисповедание, вероисповедание население. Виждаме, че е доста трудно и трябва да отбележим по-категорично несъвместимостта на различни фундаменталистски религиозни вношения с общо европейските принципи, които водят до е, общо приета външна политика. Като че ли ми се иска в доклада да видя по-ясно становище относно влиянието именно на културата и на вероисповеданието върху политическите модели и решения. Виждаме, че в момента именно това са предизвикателствата пред нашата външна политика. И именно анализът върху това може да доведе до подобряване външната политика на Съюза. Това се случва на изток, това се случва на юг, това се случва на север, така че Европейският съюз наистина е изправен пред предизвикателството да води такъв модел политика, който не да изнася, не да налага ценности, които той изповядва, а наистина да създава среда и условия за развитие на демократични, антидискриминационни и много толерантни отношения с всички свои партньори и с трети страни страни. Вероятно с измененията ще се направят и достатъчно подобрения на доклада, за да отговаря той на същността на външната политика на Европейския съюз в момента и на участието на културните модели, на религиозните и вероисповедални отношения към външната политика. Благодаря. Thank you very much. Mrs. please. Благодаря, госпожа Миколай. Този, този доклад всъщност е за политиката, външната политика на Европейския съюз. Не става въпрос за различни конфликти, разбира се. Мисля, че той е много позитивен. Необходимо е да имаме балансиран подход, защото в противен случай ние е, сякаш е, е, от една по-висша позиция се произнасяме за различни култури и е, религии. Затова не би трябвало да има много радикални, според мен, е, изменения. Сега, по отношение на фундаментализма. По-скоро ние трябва да се насочим към толерантността, която е особена ценност на Европейския съюз и да се опитаме да изнасяме тази толерантност към света. Трябва да приемем, че тук става въпрос за различна култура, различни отношения, различни нагласи. И е, според мен е, не трябва да откриваме конкретните заплахи. Е, точно за това споменах и фундаментализма като пример. Според мен целта на този доклад е да посочим, че основната роля на външната ни политика е да лансираме толерантност в международното сътрудничество. От е, правна гледна точка трябва да дискутираме много въпроси, свързани с а, конвенцията на ООН. Ние говорим за взаимоотношения с трети страни. Много от тези страни са част от, са страни по конвенцията на ООН. Може би с подписали и други конвенции, свърлени с гражданските свободи, например, и така нататък. Та, това трябва да бъде водещо и трябва да подобрим нещата в тази насока. Европейският съюз трябва да води открита политика по отношение на толерантността и сътрудничество. Призовавам колегите в този доклад наистина възпри... да възприемем балансиран подход, защото много сме разисквали е, за различни, е, по различни теми, свързани с е, този доклад, но в крайна сметка тук става въпрос за доверието към нас. Благодаря. Господин Петеле. Алипа, господ председуючи. Благодаря, господин председателю. За мен е голямо удоволствие, че колегата Марията Гинако е, предприе този много важен доклад в много важна област. В Централна Африка, в Азия се работя по различни теми. Зная колко са сложни тези въпроси. И действително приветства се отношението на Европейския съюз към различията тогава, когато става въпрос за религия, например. Провеждали сме различни заседания по тези теми в нашата комисия и ние не считаме на насилието е, за част от тази тема. По-скоро говорим за е, различните религии, за е, вярванията. Това трябва да бъде част от външната политика, от самата идентичност на Европейския съюз. И не бива да има идеологично отношение към религията в този смисъл. Трябва да се разглеждат всички въпроси в социал-економически и исторически контекст. Подкрепям докладчика за това, че тя призовава за обединена, последователна политика в диалога възоснова на многообразието в културата и религията, ние не само трябва да реагираме на проблемите, които възникват, но трябва да предприемаме и стратегически мерки. И трябва да заключа следното. Трябва да обърнем внимание на бързите политически квалификации, които се правят за религиите, например. Те понякога са в политически интерес, а понякога става въпрос за групи, които са фундаменталистки или дори терористски по своя характер. Благодаря, председателя. Благодаря. Докладчицата има думата. Благодаря, господин председателю. Καμία δυσμενής αναφορά σε άλλες θρησκείες. Προφανώς η έκθεση какво ще опитваме да предприемем тук? Какво диалог? О, може да μπορούμε на покрипшуме от не можем, разбира се, да а, имаме такова снисходително отношение към други реги, религии. В крайна сметка а, трябва обаче да си дадем а, трябва да знаем, че религията се използва и за други цели и а, ще ми кажете, вероятно, всеки има своята гледна точка, всеки може да прави каквото иска. Да, но на този етап не трябва да се а, преструваме, че по този начин Европейския съюз защитава човешките права. По време на обсъжданията а, а, с Канада, месеци наред, обсъждахме човешките права и Канада твърдеше, че защитава човешките права по-добре от Европейския съюз и не искаше такава клауза. Но а, не можем да си затваряме очите пред фундаментализма, не можем да се преструваме, че това не съществува защо тогава изобщо да правим доклад, ако всичко върви добре? Защо да имаме доклад, ако всички религии чудесно си а, сътрудничат и гарантират спазването на човешките права? Това не е вярно. Това изобщо няма нищо общо с истината. И не искам, а, господин председател, да съм автор на доклад, който няма общо с истината. Аз съм очаквала, участвала в различни организации, форуми, включително с африканските страни. Жените бяха информирани много по-късно, отколкото мъжете и всъщност те идваха и ни казват, че те били по-демократични от нас, защото имали три жени министри. Е, в крайна сметка, не това е принцип на, е, на е, спазване на човешките права. Все пак трябва да има равнопоставено отношение. 10 февруари ще проведем втори дебат по доклада. 11 февруари гласуваме в Комисията по външни работи. Това, след това трябва да мине доклада в пленарна сесия през март. Така че а, до 23, това е други ден, можете да представите своите предложения за изменения ще обсъдим с докладчиците сянка, за да постигнем един доклад, който, на който не се гледа негативно, но в доклада няма да кажем, че сме против дадена религия. Естествено, че всички религии трябва да се ползват с уважение, но ако те са претекст за политическите лидери, за авторитет, авторитарност или тоталитарност, то това е нещо, което няма как да на което няма как да не обърнем, да не обърнем внимание. Значи, отново до 23 януари в и 27 януари в 3 часа. И така, а, следващата тема а, изисква затваряне на вратите, както пише тук в моите инструкции. Затова ще помоля всички, които нямат право да присъстват, да напуснат залата.